такъв случай мандатът е валиден. Компетентните комисии са представители поправки към текстовете на Европейския парламент. Тези пр- промени и поправки въжат за приети, ако в рамките на 24 часа една политическа е, група или 40 депутати не възразят. Текстовете